заседание. Минаваме към дневния ред на настоящата седмица. Съгласно 194 от е, е, правилника, председателския съвет е, прие дневен ред, който ви е раздаден. Процедурен въпрос. Справите. Правило 32 конкуренция между политическите групи. Не споменахте нищо за състава на политическите групи. На последната сесия би попитах дали госпожа Джанис Аткинсън е била изключена от групата Европа за свобода и демокрация, защото в Обединеното кралство ЮКИП казва, че са изключили от партията й. Председателят на политическата група на последното заседание каза, нейното членство е временно замразено, но правило 32 не предвижда замразяване. Или си член на политическа група, или не си. Оказва се, че ЮКИП в Обединеното кралство казва, ние е, изключихме този член заради измама. Тук я пазят тайно в групата, за да се възползват от всички възможности, свързани с по-голям състав на групата. Може ли да се предприеме нещо във връзка с това лицемерие, господин председател? Благодаря, господин Калбърт. До този момент не намерих правило в правилника за работа на парламента, който да ми е, позволи да предприема стъпки срещу лицемерие. Ще проверим обаче още веднъж дали има някаква възможност. Е, Иначе до мен не са достигнали никакви други съобщения от политическата група относно изключването на а, колежката. А, консултирах се с, с службите на парламента. Те също не знаят нищо по въпроса. Господин Анио, вие също поискахте думата. Yes. Да, господин председател, искам да коментирам госпожа Аткинсън и нейното така наречено изключване беше последвано от обжалване. То не е разгледано и докато не бъде разгледано, е, нейното място в групата се запазва. Добре, господин е, е, Аня. Приемаме вашето изказване. А, е, има ли а, е, възражания по дневния ред? За днешния ред няма. Е, политическата група на зелените а, иска за вторник изявление на комисията относно последните разкрития относно шпионирането на данни от Националната служба за сигурност на Съединените щати и съучастието на Федералната служба за разузнаване на Германия. въпрос с искане за устен разговор по въпроса за интелигентните граници е отложен за първото заседание на май. Госпожа Хармс поиска думата. Господин председател, госпожи и господа, в апогея на аферата, на, свързана с шпионажа от американските служби за сигурност, госпожа Меркел каза, че това е недопустимо а, ние обсъждаме именно това шпионирането на приятели с съучастието на Федералната служба за разузнаване на Германия. Най-вероятно в тази афера участват и други разузнавателни служби в Европа и те са се поставили в услуга на Американската служба за сигурност. Федералната служба за разузнаване на Германия по незаконен начин е била един вид централа на шпионажа на Американската служба за сигурност и най-вероятно е, е вършила това срещу европейските политици и европейските граждани. Ние не желаем да чакаме, да протакаме нещата във времето, а желаем това ново измерение разкроение на аферата да бъде проследено още от самото начало в Европейския парламент. За това искаме включването на тази точка в дневния ред. Председателя в подкрепа на това искане думата поиска госпожа Ернст. Аз е, подкрепям изцяло това е, искане е, по поръчка на Националната служба за, е, за сигурност германската разузнавателна служба е предавала данни за е, европейски предприятия. Това е шпионаж и той е забранен от европейското право. Шпионирани са политици, шпионирани са граждани по поръчка на Американската служба за сигурност и то в продължение на десетилетия. По този начин е извържена не само държавна измяна, но е, е било засегнато и правото на Европейския съюз. Нарушени са директиви, при прияти от парламента. За това е недопустимо да оставим нещата. Така надявам се да ни подкрепят и другите политически групи. Против искането желая ли някой да се изкаже? Не. А, в такъв случай нека да гласуваме искането на госпожа Хармс. А, който е за, моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? трябва да проверим електронно. Abstimmung ist eröffnet. Моля, гласувайте. Haben alle Kolleginnen und Гласуваха ли всички колеги? Питам още веднъж, гласуваха ли всички колеги?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 За вторник има искане от Обединената левица, която а, иска е изявление на комисията относно вътрешните информатори за укриване на данъци. Те желаят тази точка да се включи в дневния ред. А, госпожа Мази има думата. Äh, Господин Мас. Господин э, э, председател, франския журналист Едуа Парен э, е третия човек, който беше обвинен в Люксембург по аферата LuxLeaks. На него и на други информатори дължим информацията, която имам. Уважаваме независимостта на правосъдието, уважаваме обаче и свободата на словото. Липсва достатъчно достатъчна защита на журналистите и вътрешните информатори. Планираната директива планира още да отслаби тези е, права. Е, тази директива цели е, и още повече нези, които укриват данъци. Това прави и комисията Юнкер. Ето защо във вторник комисията трябва да заяви каква е нейната позиция и да предложи а, е, а, е, изменение, за да видим как тя се бори срещу данъчните оазиси. Кой желая да се изкаже в подкрепа? Алан Мерц. Господин председател, е, може да се каже, че без тези будни обществени съвести не бихме фактически получили от комисията поредния данъчен пакет. Всъщност не става просто за данъчен пакет, е, по-скоро за някои дребни изменения, но така е иначе. Трябва да насърчаваме и да защищаваме е, е, гражданите, които подават такива сигнали и трябва да настояваме пред комисията да включи в съответните нормативни актове разпоредби, които именно гарантират правата на такива будни съвести. Благодаря. Желая ли някой да се изкаже против това искане? Не. Тогава нека да гласуваме за предложението, който е съгласен с предложението на господин Демази. Моля да гласува. Против? Въздържали се? Приема се. Für, mit, für Dienstag keine weiteren Änderungen. За вторник нямам други предложения за изменения, но за сряда има. Социалистите и демократите желаят е, изявления от страна на Върховния представител по външна политика относно ситуацията в Бурунди. Като първа точка от дневния ред госпожа Кенги има думата да предложи това изменение. Благодаря, господин председател. От името на групата на социалистите и демократите искаме декларация от името на госпожа Могирини, върховен представител по външните въпроси, да обсъдим събитията в Бурунди след кандидатурата за трети мандат на президента Корунсиза. Искам да ви напомня, че в тези дни след тази кандидатура, която нарушава мирните споразумения и има опасност мирът в този район да бъде изложен на опасност. Това въжи за целия район на големите езера. Искаме декларация без, без резолюция. Благодаря. Желая ли някой да се изкаже за предложението? Господин Мерц подкрепяме искането и толкова повече, че наистина е на лице неотложна необходимост. С други думи, ако отложим, бихме се приближили твърде много до датата на изборите, така че подкрепяме. Против желая ли някой да се изкаже? Не тогава нека да гласуваме предложението на госпожа Киенге, който е за, моля да гласува. Против? Въздържали се? Приема се. E Продължаваме със сряда. Е НП е, желая разискванията а, е, относно убийство на студентите в Кения а, е, да а, се нарича по друг а, начин. Преследването на християните а, по целия свят. Господин Вебер има думата да обоснове това искане. Господин председател, уважаеми колеги, а, ние желаем тази точка от дневния ред да се нарича по начина по който казахте. Държим непременно да се се спомене думата християни, преследване на християните, поради две причини е, първо, в конкретния случай в Кения от жертви на насилието са а, а, не само християни, но това насилие е резултат на омразата срещу християните. Спират се автобуси с хора, пита се кой вътре е християнин и християните а, биват убити. Така че причината за цялото това насилие е омразата срещу християните. А, има и а, втора причина за нашето искане. Първоначално искахме да говорим не за Кения, а за а, преследването на християните по целия свят. Кения беше само един от примерите, които дадохме. 300 милиона християни, господин председател, а, живеят в условията на 150 хиляди християни всяка година а, умират. Всяка година. В Средния изток и Северна Африка в средата на 90-те години имахме християнски мълцинство от 20%, днес те са намалели на 4%. 10%. Това показва под, на, на какъв натиск са подложени християните по целия свят. Е, и християните по този начин се превръщат в най-преследваното религиозно младсинство е, в света. Затова искаме да разискваме този въпрос и да приемем резолюция. Текста, който сме внесли ние, се отнася точно до това, до преследването на християните по целия свят. И моята политическа група не може да разбере защо в резолюцията се говори за преследване на християните, а в точката от дневния ред нищо не се казва по този въпрос. Моля, господин председател, тъй като за нашата политическа група е, е много важно, тази тема най-накрая да бъде разисквана в парламента. Многократно сме искали това и искаме поименно гласуване. Председателя, благодаря господин Вебер. Кой желая да подкрепи това искане? Заповядайте. Yeah, panie przewodniczący! zdecydowanie popieram ten wniosek. powinniśmy mówić prawdę. Подкрепям идеята, господин председател. Трябва да се казва истината. Наистина става въпрос за преследване, за гонение на християни в тази част на света. В други части на света на гонение са подложени представители на други изповедания, така че няма основание да се самоцензурираме. Подкрепям идеята, предложението. Gegen den Antrag möchte Против предложението иска да говори господин Гереро. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да разделя въпроса за преследването на християните и конкретния въпрос за терористичните атентати в Кения. Няма съмнение, че християните в много части на света и особено в Близкия изток са подложени на жестоки преследвания. Това е трагично по две основни причини. Първо, поради броя на хората, които загиват. И второ, защото тези атентати са обмислени, планирани и извършени така, че християните да бъдат изтикани от тези райони и общности. Разбирам се, че това е трагичен въпрос, който изисква дебат в парламента. Моята група с, е готова такъв дебат да бъде включен в дневния ред на пленарна сесия, може би следващата сесия. Но, що се отнася до атентатите в Кения, както знаете, господин председател, на председателски съвет – ние изключихме думата ислямски, която фигурираше в първоначалното заглавие, за да не представяме конфликта като конфликт между религии. ЕНП са тези, които повдигат въпроса за религиозно преследване. Не смятам, че този дебат е мястото. Много от загиналите по време на този атентат не бяха християни. Моята група предлага дебат по преследването на християните на следваща пленарна сесия и да не се промени заглавието на точката за атентата в Кения. Добре, имаме сега това предложение. Чухме едно изказване за, едно против. Госпожин Вебер поиска поименно гласуване. Е, сега е, ви моля поименно да гласувате за предложението. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Питам още веднъж всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Für den Antrag haben 192 192 за, 134 против. liegen keine weiteren Няма други предложени изменения за дневния ред. Следваща точка от дневния ред е